Okay, dear colleagues, uh, three past nine, let's start. Good. Така, колеги, да започнем. Три минути след уреченото време. Имаме дневния ред. Има ли предложения за промени? Няма. Добре, в такъв случай дневният ред е прият. Трета точка. Одобрение на протоколите от заседанията. Има проектопротоколи от 2 и 3 септември. Те са във вашите папки. Ако няма възражение до края на това заседание, протоколите ще въжат за приети. Четвърта точка. Решение на координаторите. Те също са включени в протоколите от 2-3 септември. Въжи същата процедура. Ако няма възражение до края на заседанието, те въжат за приети. On the coordinator's decision are adopted. Point five, chairs announced. Пета точка. Съобщение на председателя. Естествено, това заседание се предава по интернет, така че има много хора, които ни следят по интернет от Люксембург до Люнебург, от Калинин до Салон. Освен това, имаме и превод. Така че, моля, говорете бавно, ясно. За да се чува ясно вашият глас и да се виждате на екраните. Това беше полезно съобщение, но имам и неполезно съобщение, а, имаме, а именно имаме изслушване на господин Ферхойкен, той е кандидат-комисар. То ще се състои на, в понеделник, 30 септември от 6.30 до 9.30 вечерта. Това е второто изслушване на комисаря, така че мисля, много хора ще изразят интерес. И така, от 6.30 до 9.30 понеделник. И преминаваме към шеста точка. Това е размяната на мнение с Европейското сдружение на производителите на стомана, Еврофер и сдружението European Aluminium относно положението в европейските сектори за производство на стомана и алуминий. Ние много говорим по тези въпроси, защото а, от дълго време тези сектори са изправени пред проблеми. Причината за това е свръхкапацитета в света, свръхпроизводството на стомана. Както знаете, имаше глобален форум, посветен на въпросите на производството на стомана – Резултатът от форума не беше задоволителен. Освен това, от 2018 година имаме специално положение, тарифи е, от страна на стомана и алумини, от страна на, на САЩ, съответно 10 и 12%. Ние трябва да предприемем и мислим за контрамерки, за да може да защитим производствения си процес. Това означава, че ще има и последствия за развитието на сектора на производство на алуминия и стомана. международни дейности. които целят да подобрят ситуацията в сектора. По отношение на тарифите и предпазните мерки, но в момента нямаме достатъчни резултати. в сектора на алуминия ситуацията е такава, че производството ни е по-скъпо от производството в Китай и конкуренцията е въпросът, с който се занимава комисията. И така, доста елементи които ни тревожат и които са проблем за сектора на производство на алумини и стомана. За да обсъдим тези въпроси и за да получим вдъхновение за бъдещи действия, сме поканили господин Кашле, директора на Юрофер и Боб Ламбрехтс, директор на статистика, статистическия отдел в Сдружението European Aluminium. Освен, освен това имаме и директора на Trade Defense Леополдо и Франциско Канадо от Генерална дирекция Търговия на комисията. И така давам думата на представителя на Юрофер за кратко въведение в темата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, благодаря за поканата и възможността да ви информирам за развитието в сектора. Ще започна с съвсем кратка, кратко представяне на Eurofair – Ще започна с описание на търговията, на конкуренцията и ще завърша с основните предизвикателства. Производството на стомана в Европа е, се случва в е, много европейски страни. В сектора работят 330 хиляди хора. Дейностите са богати. Много региони зависят от тази индустрия. И от 70-те и 80-те години секторът е в криза. Стоманата е заема ключова позиция във веригата на производство и доставки, тъй като произвежда суровина и материал за строителната индустрия и машинопроизводството. Стоманата е от национален интерес. Въпрос е да, не дали държавите трябва да имат своята собствена стоманопроизведителна индустрия, а по-скоро как тези капацитети и промишлености да използват своите ресурси, как да се ориентират към пазара и дали да бъдат субсидирани. Експлозията на капацитета за производство на стомана от страна на Китай представя проблем. Повече от 4 милиона тона на години се произвежда стомана от Китай. Свръхпроизводството бе намалено, но тези капацитети бяха заменени от, други, от друго производство, което бе много силно субсидирано. От 2017 година комисията предприе мерки срещу вноса на стомана от Китай. Може да се каже, че тези, тези мерки спасиха европейската стоманопроизводителна индустрия. В същия контекст искам да направя препратка към европейските законодатели. Вашата комисия прие критично законодателство, което даде възможност да се успокои търговията. През 2016 година бе проведен глобален форум по стомано производство. Бе стана ясно, че стоманопроизводството производството което е подкрепено с субсидии, нарушава пазара. Форумът установи две цели – прозрачност, търсене и предлагане, мониторинг на капацитетите, развитие на политики и принос към свръхпроизводството. И втората цел – политически решения за намаляване на свръхпроизводството. Мандатът на този форум изтича през ноември. Прозрачността беше важна, но и, се, и мерките за прозрачност бяха предприяти на време, но има много неща, които още трябва да се направят по отношение на прозрачността. От глобалната криза през 2017 година виждаме протекционизъм навсякъде в света, например задължителни инспекции, суровини, ограничения в е, износа на суровините. Това означава, че се ограничи до 60% свръхпроизводството. Искам да се спра на два големи последствия които са важни за нашата индустрия, например вноса от Индонезия, контрол на суровините. Индонезия забрани износа на никелова руда. След изборите през 2017 година Индонезия въведе, каза, че ще въведе пълна забрана на износа на тази рода. Неръщаема стомана се изнася от Индонезия. Според СТО, тази забрана не е легална. До 8 милиона тона се произвеждат в Индонезия, което е равностойно на целия капацитет стомана, произвеждан в Европа. На второ място мярка с две цели. Намаляване на, на с 30% вноса на стомана от САЩ и на второ място устойчивост на стомано производството в САЩ. Това имаше последствие които се съсредоточават върху програма в САЩ за субсидиране на стоманопроизводството. Нека сега премина към ситуацията на сектора в Европа. По принцип нашата търговия е доста балансирана. 23-24 милиона износ. Но се наблюдават и тенденции на протекционизъм в света, което има последствие и за нас. През 2018 година балансът се наруши в посока на дефицит от 80, 000, 80 милиона тона. Стоманопроизводството нараства от 2017 година с 3%. Има огромно търсене, но търсенето се придвижва в негативна посока. На фона на търговските войни, машинопроизводството и машиностроителния сектор, особено в Германия, цените на стомана се увеличиха с повече от 20% през последната година производството на стомана се намалява във всички европейски страни, за да се адаптира ситуацията към глобалната ситуация. 5 милиона тона е общото производство. И накрая да кажа нещо за предпазните мерки от страна на Европейския съюз. Тази мярка има за цел да защити нашия пазар – Европейската мярка има за цел да задържи традиционните нива на търговия. Но някои страни, особено Русия, Турция и Китай, използват протекционистки мерки. Един специален режим ще бъде въведен през октомври. Ще има преглед на ситуацията – Прегледът предполага, че квотите за внос на стомана ще бъдат увеличени. Това е необходимо, за да се облегчи състоянието на сектора в момента. Искам да обобщя сега предизвикателствата и посланията. Най-напред да се справим с свръхпроизводството. Има нужда от дисциплина и субсидии, които да подкрепят капацитетите и мерки, които са насочени за, успоко... за успокояване на пазарите. Освен това, има нужда Европа да има по-строги правила. Там, където е необходимо, има нужда от нови политически инструменти, както споменах, Естео смята, че забраната на износ на суровини е нелегален. Има нужда да се преосмислят капацитетите на инструментите за дефицита в търговията. Има нужда да се помисли за чуждите субсидии и най-накрая трябват мерки за равнопоставяне по отношение на европейското екозаконодателство. Тук се има предвид включване в схемата за търговия с въглеродни емисии и други екологични мерки. Да, това беше въпроса за стоманата. Сега преминаваме към алуминия. Благодаря. И ми благодаря за възможността да говоря пред вас във връзка с алуминия. Наистина тук е, има милион хора, които са заети в този отрасъл с 40 милиарда оборот. Има непрекъснато нарастващо търсене на алуминий във всякакви оборудвания, във всички е, ваши устройства, телефони, можем да цитираме, компютри и проче. Изключително важно точно е във връзка с всички стоки от потребителски характер. Алуминия, освен това, подлежи на рециклиране. Нещо е, това е много важно, защото няма значение колко пъти е обработван. Той може да бъде рециклиран, което означава, че отличният участник в кръговата економика. Преминаването към ниско въглеродна економика означава за Европа необходимост от алуминия. И това е нещо много важно, защото е сред водещите сектори, като по този начин се предоставя по-голяма възможност възможност за мобилност, енергийна ефективност и спестявания по отношение на е, жител... строителство изключително важно е да се подчертае и характера на европейския алуминий в сравнение с китайския. Що се отнася до свръхпроизводството и капацитет на Китай? Вече няколко години е, бием тревога по този въпрос и ето сега виждам и ефекта на нашите пазари. Е, доклада, който излезе по-рано тази година, доказва, че на това се дължи всъщност е, състоянието на нещата днес е, държавните субсидии в Китай по отношение на алумини могат да стигнат до 60 милиарда долара. Това е изключително важно по отношение също на използването в електрическия сектор почти 60% от световното производство всъщност е в Китай. Става въпрос за полуготови продукти, до всичко останало, което се внася в Европейския съюз при много относително ниски цени, 30% по-ниски от пазарните. Като по този начин се унищожава и конкуренцията, що се отнася до европейските дружества. И това е продължаваща тенденция, която се а, задълбочава през последните години и ускорява. Поради търговските войни, на които ставаме свидетели сега, също а, ние губим. А, очевидно е въздействието, що се отнася до а, затваряне на производство в конкретни точки на Европа. Виждате в червено на екрана. И без много сериозни действия от страна на Европейския съюз, това ще има много сериозни последствия за заетостта в Европейския съюз и бъдещето на отрасъла като цяло много от търговските партньори на ЕС вече доста ни изпреварват в тази насока като нашите дружества по този начин също така изпадат в още по-затруднено положение. Що се отнася до различните компоненти, сплави, вълцувани и други производ, продукти, всичко това се затруднява, защото в крайна сметка много важно да се е, обърне внимание на това, че много от малките и средни предприятия, например, нямат същите ресурси, за да могат да направят своето пазарно проучване. Изключително важно е да се обърне внимание на справедлива търговия, което означава да се използва правните възможности за разрешаване на конкретни спорове и също така да се запазят продуктите от евентуално повреждане. Що се отнася до СТО? Държавните субсидии са изключително важен проблем. Изключително важно е да се прояви лидерство по отношение на реформата, за да може да се стигне до решения, които могат да помогнат и на ниво СТО. И, накратко, ние молим за един силен Европейски съюз, който може да ни помогне да защитим и тази индустрия, и този сектор. Благодарим за вашето внимание и ви молим наистина да защитите производството на алуминий в Европейския съюз. Благодаря ви. Председателя, много благодаря. Посланието е много ясно. Но ще видим и каква е реакцията на Европейската комисия по този въпрос. Пет минути. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря за изказванията. Позволете също така да благодаря на господин Ташлет за посланието, което наистина много ясно се чува и в комисията. То, както знаете, комисията се намеси и наистина решително в разгара на стоманената криза и благодаря за думите. Наистина е приятно да ги чуем. Много ясно си отбелязахме отделните аспекти. Само бих желал да спомена някои значими теми. Първо, във връзка с предизвикателствата, във връзка с производството на е, стомана в Индонезия. Този продукт ще се обхване от предпазна клауза. Освен това, през август започнахме едно разследване е, антидъмпингово във връзка с Индонезия и Китай и нареждаемата стомана. Това е нещо много важно, що се отнася до създаването на економически зони от страна на Китай в трети страна, що се отнася до изграждане по-голям капацитет и отново а, а, износ към Европейския съюз. Много активно трябва да действаме в тази насока. Освен това, съвместимо с правилата на СТО, що се отнася до марките за Индонезия, трябва да имаме предвид по квотите и нивата и предпазните механизми. Зная, че до сега никога не са надминавани квотите, освен за някои продукти. И ако разгледаме нивото на внос първи месец 2018 година и сравним това с първи месец 2019 година, ще видим, че има сравнение е, под мерките на практика, не над тези мерки, т.е. имаме спад. И струва ми се, че предпазните мерки всъщност водят до ефекта, за който са създадени, т.е. да се защити е, търговията от отклоняване във връзка с Европейския съюз. Сега, дефанзивните, защитните механизми не са панацея. Ние можем да се защитим, що се отнася до несправедлив внос, например. Можем да използваме защитни мерки, що се отнася до спад в търсенето или економически срив. Но различните предизвикателства и цели пред стоманената индустрия са анализирани от комисията или пък са включени в политическата ориентация на новоизбраната председателка на комисия. Тоест, ние ще продължим да работим много внимателно по всички тези аспекти. Що се отнася до алуминия? Мисля, че заедно с вас трябва да седнем и да дискутираме темата. Когато си малко ли средно предприятие, това не пречи да се заведе жалба по отношение на несправедлива търговска практика във връзка с конкретни продукти, които се произвеждат от МСП. И честно казано, ако можем да се справим с различните последици от политиките в стоманения сектор, защо да не можем да подходим по същия начин, що се отнася до алуминиевия сектор? Но са ни нужни данни, информация и всичко това ще дойде само от промишлеността, така че много важното тук е да работим съвместно, да разговаряме, да видим какво можем да предприемем съвместно, но отново посланието е следното. Трябва да използваме инструментите максимално. Това послание се приема добре и това е намерение също на комисията да подходи по този начин. Много благодаря. Председателя, благодаря. Заповядайте, Ваческо. Благодаря ви много. Мисля, че сектора знае много добре, че ние се борим заедно, за да се справим с две безпредседени предизвикателства, които ще продължат да съществуват и в бъдеще свръхкапацитета в Китай и също опита САЩ да превърне световните пазари в картели. Има допълнителни мерки, които бих искал да спомена във връзка с това, което се опитваме да направим. Колегите а, от стамонодобива вече го споменаха. Ние трябва да разгледаме аспекта с суровините в веригата на създаване на стойност. Когато сключваме споразумение за свободна търговия, ние много внимателно следим за достъпа до суровини като никела, всичко това искаме да бъде гарантирано. Така че има много важни елементи, на които обръщаме внимание. Освен, че вие следите това, вие също се интересувате как вървят преговорите, които водим. Изключително важно е да имате пълната картина за това, което правим, за да се справим с предизвикателствата. Първо, ясно е, че трябва да има по-силно правоприлагане. Затова новоизбраният председател на комисията Фондер Лайн наблегна именно на правоприлагането, за да се гарантират нашите права. Това на първо място. Второ, ние знаем, че правилата, които имаме към момента, не са достатъчни. Затова ние вече водим преговори за промяна на тези правила, това да стане в контекста на СТО. Води се четиристранен диалог, включва и Япония, за да могат да бъдат избягнати всички изопачавания, които са свързани с свърхкапацитета на Китай. Но знаем, че добрата политика тръгва от нашия дом. Затова трябва да видим как можем да използваме лостовете, с които разполага вътрешния пазар, за да направим така, че субсидирана дейност, която води до свръхкапацитет, да намери решение. Всичко това е в ход. Но нека да подчертая два аспекта. Търговската политика е изключително важна, но тя не е света вода, не напита, не може да реши всички проблеми, затова председателят фон дер Лайн наблегна на още два аспекта. Единият от които е свързан с това да се използват всички инструменти на промишлената политика, за да може да се обърне внимание на тези два изключително важни сектора за нашата економика. Наред с това трябва да се обърне внимание а, и на екологичните аспекти с налагането на въглеродни а, такси. Това са предизвикателства, които ще продължат и в бъдеще и ние ще продължим да проявяваме твърдост, както и готовност да работим заедно с нашите американски приятели. Ние, вие видяхте а, колко а, Силни бяха нашите е, реакции, за да не се допусне мерките, наложени от САЩ, е, да ни засегнат, да засегнат тези два сектора. Тоест, ние ще продължим е, да следваме този курс на твърдост, за да се справяме с предизвикателствата. В заключение искам да коментирам още нещо. Използват се безпредседентни дипломатически инструменти за справяне с свръхкапацитета. Парламентът изигра важна роля в това отношение. Когато посещавате Китай, вие настоявате да се разрешат тези проблеми, което е от голяма помощ за нас, въпреки че продължава свръхкапацитета в Китай. Но има намаление в известен а, степен на този свръхкапацитет, което вече дава своите положителни резултати. Така че това, което ще правим заедно в бъдеще, ще ни даде допълнителни инструменти и лостове, за да се справим с картелизирането и свръхкапацитета. Сега давам думата на членовете на комисията. Всеки ще разполага с по около една минута. Първият оратор е Бути Кофер. Благодаря, господин председател. Много бързо стана всичко това. Искам да благодаря на представителите на секторите, двата сектора, както и на комисията за техните презентации. Очевидна е нуждата да продължим сътрудничеството с държави като Китай, но малко по-строго. Ние трябва да отстояваме нашите интереси. Разбира се, аз симпатизирам на идеята да се реформира Световната търговска организация, СТО, но към момента това е само блян ние не можем да разчитаме на бъдещи промени в политическо отношение. За това ние трябва да действаме преди да се стигне до наложителната реформа на СТО. Един от въпросите, на които комисията може да обърне повече внимание, е протокола за присъединяване към СТО на Китай от 2001 година. Това ни даде право да наложим мерки против субсидиите, но ние никога не сме се възползвали от тази възможност, тъй като не считахме първоначално, че е необходимо. После решихме, че може би има други по-ефикасни мерки. Но сега при тази ситуация мисля, че трябва да преразгледаме това и да проверим дали този инструмент не би могъл да се приложи. На второ място, считам, че трябва изцяло да прилагаме инструментите за търговска защита. Имате силна подкрепа на този парламент. Една от важните мерки пред нас е създаването на повече равнопоставеност и реципрочност, като се възползваме от международния инструмент за възлагане на обществени поръчки, който беше блокиран. Сега е ясно, че това е важен инструмент, за да вървим напред. Имаме очертаваш се ясен дневен ред и мисля, че трябва да се сътрудничам с всички за реализирането му. Що се отнася до мерките за корекции на границата, аз съм малко скептично настроен, тъй като, доколкото ми е известно, предложението на Фондер Лайн няма да съответства на нормите на СТО. Така че трябва да преразгледаме този въпрос отново. Благодаря ви. Хелмут Шолц има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на представителите на двата сектора, както и на Европейската комисия. Не за пръв път обсъждаме тези въпроси и свързаните с тях предизвикателства. Искам да обърна внимание на един проблем, който не сме обсъдили в каква степен промишлената политика на заседнатите държави разглеждат проблемите, свързани с туманодобива. Ако обърнем поглед към Китай, изграждането на нови градове, те очевидно се нуждаят от стомада. Къде се намира обаче, стомана, къде се намира обаче Европейския съюз предвид на това търсене в Китай? Това, което трябва да отчетем са националните стратегии от Бразилия до Китай, до държавите членки на Съюза, до САЩ, за да се справим с търсенето или с намаляването на това търсене. Ако разгледате доклада на Global Steel Trade Monitor, вижда се, че вносът на стомана в Европейския съюз е намалял през последните години. и картината се променя според глобалната ситуация. Най-много стомана се внася от Турция. И тя реагира на наложените от САЩ тарифи по схемата 232. Китай само 7%, Южна Корея, Корея 6%, Индия 6%. Така че това е картината, която създава малко по-различна представа за нещата, пред които сме изправени. Затова считам, че не би трябвало да търсим много странно решение на проблема с свръхкапацитета и на свързване на свързане на производството и, и екологичните критерии в секторите на алуминия и стоманата. Защото в последствие тези въпроси ще се разискват в СТО. Уважаеми колеги, има много желаящи да взема думата, така че много ви моля да спазвате регламента за изказване. Господин Шустер. Благодаря и за богатата информация. Две неща искам да спомена. Най-напред предпазните мерки, които бяха въведени вследствие на тарифите от САЩ. Квотите се увеличиха. Защо? След като казахме, че квотите така и не се изчерпаме, защо в момент на задаваща се рецесия – даваме свободни квоти, по-високи квоти, това упражнява допълнителен натиск на пазара. Това, което казва Хелмут Шолц е много важно. Трябва да има пренасочване. Не е толкова Китай важен, а Турция на второ място. Имаше много впечатляващи демонстрации този уикенд – на този фон искам да попитам какво се случва през границите. Имаме изтичане на въглеродни емисии, имаме възможност за повишаване на работата, за, на разходите за труд чрез въглеродните емисии. а работата, трудът в чужбина е по-ефтин. Бих искал, както и господин Бютикофър зададе въпроса, какви ще са мерките в бъдеще, така че те да станат наистина съвместими с СТО. Имаме известен проблем, тъй като има още 10 желаящи да се изкажат, което означава още 20 минути. За това по минута и половина. Господин Море, благодаря. В предходния мандат работихме по въпросите за стоманодобива. Ситуацията беше критична. Не стигнахме до някакви правни решения, които да са много ефикасни за защита. Но сега искам да се спра на алуминия. Това е интересен продукт, тъй като може непрекъснато да се рециклира. но това означава, че ще се използва доста електроенергия от заводите толкова много, колкото да се захранва цял град. В... Има проблем с свръхкапацитета. 11% през 2011 година беше производството в Китай, сега е много повече. 500 милиарда са предложени като субсидии на 5 предприятия, така че техният алуминий сега е 30% по-ефтин, отколкото европейския алуминий. Разбира се, комисията добре, че е предприела мерки за наблюдаване, но трябва да се направи нещо за тези, за налагане на антидъмпингови мерки. ние се намираме в много уязвимо положение, както по отношение на алуминия, така и на стоманата. Не съумяваме достатъчно да защитим европейската индустрия, въпреки че ние имаме една малка част, един малък дял само от световното производство. И що се отнася до СТО, трябва да се реши там проблема за държавните помощи, каквито се наблюдават в Китай. Благодаря. Следващият оратор. госпожа Шайден Искам да благодаря на, за изказванията. Вие говорихте за последиците от насрещните мерки в областта на стоманодобива от международна гледна точка. Какво а, става обаче с а, видове стомана, които а, не са достатъчни в Европейския съюз, където не се произвеждат в Европа? Може ли да кажете как е, се покрива този дефицит на някои видове стомана? Госпожа Менти. Добър ден, колеги. Бих искал да благодаря на представителите на двата сектора, че дойдоха да разговарят с нас тази сутрин и да заявя своето безпокойство за влушаващия се климат в отношенията между Европейския съюз и САЩ. Марк Помпео каза, че иска да се поставят на нова нога отношенията с Европейския съюз. Отношенията според някои са чудесни, но разбира се, мненията са различни как се справяме с въпроси, свързани с сигурността. Ние определено имаме общи ценности, като свобода, демокрация. Има увеличаване на вноса на стомана в Европейския съюз, което има преки последици. Сега, след като САЩ наложиха тарифи върху вноса на стомана, това създава заплаха за производителите на стомана в моята страна, Италия. Действително има свръхкапацитет в прецедентни мащаби, има нелоялна търговия. Ние трябва да помогнем на индустрията, за да се справи с тази нелоялна конкуренция. Следващият оратор – благодаря, господин председател. Искам да благодаря на представителите на индустрията и на Европейската комисия, които очертаха картината в тези два стратегически сектора, които малко бяха подценени. В предходния мандат се спомняте, че се борихме за въпроса, свързан с предоставянето на статут на пазарна економика на Китай. Не зная дали е необходимо да се направи нещо повече, за да се защити а, нашата индустрия на един пазар, където играчите не винаги се съобразяват с правилата. И как можем да реагираме на такова нелоялно отношение от страна на други страни. Европейският съюз работи в рамките на СТО за постигане на равнопоставеност и всички да спазват правилата на играта. Както мнозина от колегите споменаха, идеята за екологичен и енергиен преход е изключително интересна идея. Мисля, че тук можем да поискаме повече детайли от страна на комисията за това какво можем да предвидим, за да може енергийният преход да не струва скъпо на европейския бизнес, а по-скоро да бъде възможност за него. Госпожа Катайна има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за споделените мнения. Дори протекционизма в световната търговия може да се изчита за нещо негативно. Разбира се, Европейската комисия може да реагира на колебанията в цените на световните пазари с налагането на тарифи. Това може да се увърже, например, с и с е, така наречения carbon ликич в е, Индонезия процента е най-висок, е, много по-висок, отколкото в Европа. Искам да разбера нещо повече за документа на Европейската комисия относно екологичните аспекти Фондер Лайен очерта една много амбициозна програма за първите 100 дни на новата комисия. Тази програма ще изисква доста подготовка. Благодаря. Госпожа Агилар. Добър ден. Най-напред Искам да благодаря на Еврофер за това, че дойдоха да ни информират за актуалното състояние в сектора на стоманата и алуминия в Европейския съюз. Да благодаря на секретарята, както и на тези депутати, които продължават работата си в тази комисия, тъй като ние направихме много, за да се наложат предпазни мерки, за да се парират въведените от САЩ мерки. Като представител на Испания, искам да подчертая колко важно за нас е да има такива предпазни мерки, за да можем да защитим толкова важен сектор за економиката и заетостта в моята страна. И не само за Италия, но за Испания, но също и за много други европейски държави, като Германия, Италия и прочие. Така че това е много важно времените мерки да станат постоянни. Не трябва да се допускат в някои моменти неоправданно внасене. Освен това, след като квотите се оказват недостатъчно, трябва да направим нещо повече. Моята партия ВОКС иска да се направи нещо повече за защита на европейските производители, без да се нарушава европейския модел. Като испански депутат, аз няма да подкрепя мерки, чието ефект ще застрашава економиката и заетостта на испанските граждани. Благодаря ви много. Хайди Хаутала има думата. Um, I was interested when the Commission mentioned that Ursula von... Благодаря. Е, интересно беше споменаването на Урсула фон дер Лайн с мерките, които тя смята да предприеме за облегчаване на ситуацията в сектора. Искам да подчертая какви ще са стимулите от страна на комисията, така че промишлеността да подобри своето производство. Чухме някои добри примери, особено на, на, на сектора на алуминия, но знае, че в скандинавските страни а, много по-енергоефективно става производството на стомана. Зная за такива примери. Въпросът ми е какво може да бъде постигнато през следващите 5 години, защото в дългосрочен план това ще е добре за конкурентоспособността на Европейския съюз. Защото, както знаем, ще има още по-заострени изисквания – по отношение на екологията. Господин Канас. Es evidente que el sector del acero y del aluminio son, son sectores fundamentales para la industria europea, son sectores estratégicos, pero también es cierto que son sectores. Тези два сектора са стратегически, това е вярно. И трябва, имаме квалифицирани работници, трябва да ги защитим. Ние говорим за търговия, за производство, за дъмпинг, за търговски войни, но не говорим за въздействието на работни, върху работните места. Аз съм от Испания и когато погледнем стратегиите на Китай и на САЩ, те искат да залеят целия свят със, своя, със своята, своето производство. Това е протекционистка стратегия. Става дума за живота на хората. Каква ще е реакцията на комисията? Тази реакция по принцип е политическа. Трябва да бъде политическа, защото а, хората не виждат какво се прави за тях. Трябва да мислим за гъвкавостта и скоростта, с която комисията предприема защитни мерки. Също така, не бива да допуснем да се затварят фабрики и да се оттеглят инвестиции от сектора – и да се уволняват повече хора. Ан-Мари. Благодаря, господин председател. Благодаря за брифинга. Аз искам да попитам за ролята на предложения от Фондерлайн Лайн служител, който ще надзирава търговията. Дали това ще означава увеличаване на броя на служители, които ще подкрепят тази инициатива? Господин Салини, благодаря. Имам два въпроса. Най-напред. Какво ще направим за остатъчните квоти и по-точно – какъв ще е нашия целенасочен подход. Искам да разбера освен това и какви ще са последствията от Брексит за защитните механизми и мерки. И имам въпрос към комисията. адаптиране към трансграничните дейности. Това ще е трудно, защото трябва да имаме въглероден данък, който всъщност нямаме. И това ще означава въвеждането му чрез единство в съвета. Въпросът ми е, смятате ли, смята ли комисията да включи едно такова изискване в бъдещи търговски споразумения, а именно да се има да имат нашите партньори схема за търговия с емисии, подобна на нашата. Мисля, че това би било правилна стъпка. Това би решило поне част от проблемите. Имам три кратки въпроса. Антидъмпинг мерките – Те до голяма степен биват заобиколени от Турция и Индонезия. Какви мерки ще бъдат предприяти? На следващо място, протекционистските тарифи от САЩ. Как ще реагираме на тях? От САЩ има плахи сигнали за желание за преговори. И на следващо място къде са стигнали разработките за данъка за приспособяване към трансграничните операции. Председателят. И така. Това бяха въпросите до момента. Сега ще дам думата на нашите гости за отговор започва представителят на Ойрофер. Благодаря, ще отговоря на някои от въпросите и ще коментирам други. На господин Шолц. Искам да го да уточня. Вие казахте, че се намалява вноса. Не е така. Обратното е вярно. Има промяна в източника на вноса. Китай намалява износа си за, Ев... за Европейския съюз, но това е компенсирано и свръхкомпенсирано от други страни, които също имат свръхкапацитет. И това бе споменато няколко пъти Турция. Ние знаем, там има проблеми на пазара. Русия и Китай са другите две страни, както и някои съседни на Турция страни. Освен това, може да има недостиг на европейския пазар от стомана. Ние разбрахме от препазните мерки, че има такава възможност. Това твърдят някои оператори на пазара. Разбираме и от прегледа на комисията – че тази възможност е била анализирана, но, но за момента няма достатъчно доказателства за тези опасения. Стратегията е всъщност, че се търси най-ефтината стомана, но тук не става дума за липса на такава. Сега за правоприлагането. Ние се застъпваме за промяната на фокуса в търговската политика. Е, до момента фокусът е бил върху споразумение за свободна търговия. Естествено, трябва да има нови правила, които да се приложат. Те трябва да са ефективни и да бъдат подкрепени от заинтересованите страни. Не става дума само за споразуменията за свободна търговия и съществуващите правила. Някои се прилагат повече от друго, но също така става дума и за правилата на СТО. Говорихме за ограниченията от страна на Индонезия за износа. правила, които са благоприятни за сектора, трябва да бъдат приложени и подкрепени. А сега сектора на алуминия има думата за енергийната интензивност, <clears throat> енергоемкостта на сектора. Истината е, че на нея се падат 40% от нашите разходи. Желанието е да се намали енергопотреблението от години ние виждаме, че една трета от, първоначалната от първоначалното производство е свързано с изтичане на въглеродни емисии. Ние имаме интересен проект в Германия, в който от алуминий се правят кожусите на акумулаторите. И така, Една от целите е намаляване на енергопотреблението. Знаем, че и сме съгласни, че трябва да има обща стратегия на европейско равнище, трябва да използваме по-добре правните разпоредби. Сега, що се отнася до е, реформата на СТО, ясно е, че трябва да бъдат правоприложени правилата против субсидиите. Това са именно субсидиите, които създават свръхкапацитетите. Що се отнася до ролята на специалния служител, трябва да видим каква ще е ролята мене му от комисията, но този служител би могъл да играе много-много важна роля. Това е от моя страна. Истината е, че целият сектор е много сложен. Благодаря. Мисля, че не е лесно сега е, комисията да отговори, тъй като към нея имаше апел за действие. Благодаря на колегите за този обогатяващ дебат. Има много неща, над които трябва да помислим. Сега за изнасянето на въглеродните емисии, за данъка, за приспособяване към трансгранични операции, трябва да помислим, трябва да анализираме различните опции, включително и съвместимостта с правилата на СТО. И в момента, в който имаме нещо, за което да застанем и някакво заключение, ще го представим. Когато говорим за предпазните мерки, ние увеличаваме нивото на тарифните квоти, защото това е задължение от СТО. Предпазна мярка е, е временна мярка, която съдържа елементи на прогресивна либерализация. Въпросът обаче не опира до нивата на, на тарифи, и на квоти. Въпросът е, че Турция, например, и други страни злоупотребяват с тази система. Трябва да се погрижим за това, системата да не бъде, с системата да не се злоупотребява. И тук се намесва въпроса за остатъчните квоти. Естествено, трябват ни повече правила. Не непременно не непременно е, правила, свързани с вътрешната с вътрешните инструменти за търговска защита трябват ни инструменти на многостранно равнище, защото проблемът е глобален. Имаме много силни ангажименти към Япония, към САЩ и към Китай. Сега въпроса за а, е, за липсата на суровина на, за стомана. Ние говорим за стомано и алуминопроизводство, но в Европейския съюз има много потребители на тези материали, които потребители не искат да плащат по-високи страни. И нашите мерки имат за цел да не ни ощетят като глобална економика, т.е да се окажат с негативно въздействие върху крайния потребител. Сега за цифрите и служителя, който, компетентният служител от комисията, който ще отговаря за тези въпроси, той трябва наистина да е обезпечен с ресурси, за да изпълнява своите, своята длъжност. За да се справим с Китай, ни трябват инструменти и инструменти като международните публични търгове е един инструмент, който може да е полезен в отношенията ни с Китай. Проблемът с Китай е, че Китай увеличи своя капацитет над своите нужди с 500 милиона тона, а това е именно обема на свръхкапацитет в света в момента. И това, за съжаление, се случи не вследствие на сигнали от пазара, а вследствие на държавни насоки, които създадоха огромен промишлен проект. И това Китай признава. Въпреки, че капацитета се абсорбира в Китай, въпросът е, че когато пазарът се свие, а това ще се случи, защото пазарът е цикличен, къде ще отиде този свръхкапацитет? Този свръхкапацитет ще се разпростре в световния пазар. Това ще стане. И това е заплахата за нашата промишленост. Не защото нашата промишленост не е конкурентоспособна, а просто защото тези, този внос ще се случи при неравнопоставен, при неравнопоставени условия. Ние искаме да се справим с първопричините за свръхкапацитета на глобално равнище. Ще има на 26 октомври среща на министрите в Европейския съюз. Ще говорим и за това за разширяване форма да се разшири и за решаването на посочените проблеми. Всички трябва да оставят картите на масата, особено китайците. Китайците в момента изпращат негативни сигнали и то в противоречие на разширяването на форма. Трябва да знаем те искат ли да си сътрудничим или не. Ако те искат да прекратят форума, това ще покаже, че те не са заинтересовани от многостранно решение и да спазват правилата. Така че въпросът е, независимо от резултата, а резултатът е неясен, трябва да си извлечем полките. Многостранните връзки трябва да бъдат подкрепени на практика, не само на думи. И това означава да се продължат разговорите, а не да се прекъсват. Още един коментар към господин Речеме и е, Тази промишленост не е подценена и не е оставена сама на себе си. Ние работим за нея и я подкрепяме. Явно ние имаме комплект от комплект от много устойчиви разпоредби в споразуменията за свободна търговия. Те са вградени в тези споразумения. И от моя страна за инструмента IPI знаем, че тази комисия е много активна. Господин Каспари се опита да пре, пре, преодолее блокадата в съвета, но каква е ситуацията в комисията? Моето впечатление е, че даже в съвета има движение, че може да има възможност да се да има напредък под това законодателство. Отговор – аз не се занимавам с това досие. Труден е въпросът за мен, но оценката ви е правилна. Има увеличаващо се разбиране по този въпрос, а именно въпроса за международните публични поръчки. Трябва основните правила да се спазват от всеки го. Това може би ще означава, че съвета ще се обедини от общата позиция. Това няма да е лесно, но виждаме, че понякога позициите на държавите членки са много разнопосочни, както видяхме при досиета за инструмента за търговска защита. Но се прави всичко възможно за намиране на решение. Важно е наистина да имаме добро законодателство в областта на международните публични поръчки. Благодаря ви, че поддържате натиска върху съвета. И така преминаваме, приключваме точка 6, преминаваме към точка 7. Това е гласуване, то ще е кратко. Само едно гласуване ще бъде. Usual, Ще действаме както винаги. Най-напред едно пробно гласуване. Моля, използвайте картите си за гласуване. За да видим дали има кворум за политическите групи. така, моля, гласувайте. And the test vote is closed. Край на гласуването. Добре, всичко е наред. Тогава гласуваме сега наистина. Гласуваме общия бюджет на Европейския съюз. Моля, гласувайте. Oh, now two EPPs members are over the top. So please, one still. Remove. Двама от НП са в повече, колеги. Така, добре, край на гласуването. Прието е. Благодаря ви. Това беше нашето гласуване. And if... И ако е, някои от вас излизат от залата, много моля да го направят тихо. Сега преминаваме към осма точка от дневния ред. Търговски отношения Европейски съюз Африка. As, um, you know... Както знаете, при разработването на политиката на съвета има очертания ясен приоритет, насочен към Африка. Например, германското правителство ще включи Африка като водещ приоритет по време на 2020 година председателството на страната и Европейски съюз е важен търговски партньор. Също така за Африка 36 от стоките на Африка всъщност идват в Европейския съюз. Години наред ние разискваме този въпрос с нашите економически партньорства, регионалните блокове с Африка. И този процес започна много амбициозно. Реалността обаче е доста по-добре некатегорична. Има и много разисквания, които се водят по отношение на економическите партньорства. Споразумението по настоящем сега има едно само с южноафриканските държави. Също времено разискваме и рамката след Котену, защото бившото споразумение, старото споразумение от Котеню, скоро ще изтече след 20 години в сила. Трябва да разискваме вече нови формулировки, нови решения за нови взаимоотношения с групата ЕКП и Европейски съюз. Освен това, за Европейската комисия също така Африка е все по-приоритетна. Председателят Юнкер – стартира една инициатива Африка Европейски съюз, устойчива инвестиция и работни места. Това стана септември миналата година. Също така има известни е, други действия, предприяти в рамките на комисията. И преди няколко дни, нещо съвсем ново, бе изградена нов платформа, включваща 54 африкански държави. На практика всички африкански държави са обхванати от това пространство за свободна търговия. Е, очевидно политическата воля е факт. Предстои да бъде изградено това пространство. Така че и за нас, предвид това пространство, трябва да задълбочим взаимоотношенията си в Африка по отношение на всички наши схеми, включително и преференциални. И по този начин тези взаимоотношения наистина са в нашия дневен ред и подлежат на дискусия и ще бъде много важно да чуем мнението на комисията. Сесил Илио, което е ръководител на звено Европейски съюз Африка, ще ни запознае с основните насоки. Заповядайте. Благодаря, господин председател, много уважаеми госпожи и господа. Както председателя каза, наистина Африка е приоритет и за следващата комисия. Това не е изненада защото е, континентът вече е, е приоритет от една година насам, когато нашия председател стартира инициативата Европейски съюз Африка. Е, сега, какво представлява Африка днес? Позволете да започна от тук, що се отнася до економически растеж и възможности за ЕС. 6 от 10 най-бързо развиващи се економики са в Африка на юг от Сахара. Гана, Етиопия, Руанда, Кот Дивуар 8%, 7% ръст. Значителен е той. Сигурна съм, че сте чули също така за 25-26% от населението на света, които от 2050 година всъщност ще живеят в африканския континент. Не е чак толкова отдалечено в бъдеще, т.е. 1,5 милиарда работници и потребители ще представлява този континент и тук вече имаме предвид и Северна Африка, не само на юг от Сахара. И е, много важен е този аспект във връзка с развитието. Отношение на бъдещите инвестиции, нещо много важно. Разбира се, Африка има нужда от инвестиции, за да може да се развива. И ако разгледаме потоците през последните три години, 11% нараства чужните инвестиции. Това е много сериозен растеж и тенденцията е, е постоянна. И още нещо много важно, както за Африка и Европа, по-настоящем изключително важна е ролята на малките и средни предприятия, новостартиращи и това също е тенденция, привличаща повече рисков капитал на 400% увеличение през последните години. Очевидно това е една голяма възможност и всичко това се отразява и от фактите и мисля, че всички вие сте чели в пресата, че много държави, Европейски съюз, Китай, Япония, Индонезия, Индия и други се обръщат към Африка с цел инвестиции, за да могат да присъстват там все повече, имайки предвид бързото развитие на този континент през следващите години и десетилетия. Освен това, искам и да подчертая това, изключително важно е, е, и за новата комисия и председателя. И много важна Африка е за устойчивите цели, към които се стремим климат, околна среда, справедливост, равнопоставеност за работещите. Африка днес е изключително важна като наистина единствената и уязвима област, наистина, включително от гледна точка на климата в света, така че много може да ни помогне относно биомногообразие е, и Африка е, следва да се развива, ние да подпомагаме максимално развитието на континента и в тази област. Също така, е, вероятно знаете, че през миналия мандат разгледахме и предложението за минералите и създаването на устойчива верига за ключовите минерални ресурси. Това е част от предложението. Това са всички сектори, които проявяват интерес и правят своите предложения. Сериозно предизвикателство за биомногообразието, човешките права и работната сила. Много важни са тези въпроси в нашите търговски отношения, економически отношения. Искаме да използваме ефекта на лоста, за да бъдем сигурни, че ще ще играем все по-силна роля по отношение постигане на целите на този континент. И както казах вече, е стартирана е от председателя Юнкер 2018 година инициативата с Африка. Какво представлява това? Широка стратегия, партньорство с Африка, което има различни измерения, посоки, образование, умения и прочее но също така и много силно економическо търговско измерение, включено за устойчиво развитие работни места в Африка. Що се отнася до важното за е, търговия инвестиции? Специални финансови инструменти сега се предоставят и се налагат за изпълнение във връзка с е, плана за външни инвестиции. Ново инструмент, творчески, за подкрепа на континента, а също така регионалната интеграция е много важен въпрос във връзка с изграждането на новите ни взаимоотношения Алианса с Африка. И както председателя каза, проекта за свободна търговия, който е дългосрочен, сериозно предизвикателство, но в крайна сметка е важно, че се подкрепя от самата Африка, защото 54 от 55 те държави в Африка без Еритрея са подписали желание, заявили желание за участие в това пространство за свободна търговия. Това е визия за континента. Ние подкрепяме, разбира се, от страна Европейския съюз тази инициатива, както и цялостната стратегия насочена в тази посока, включително и финансови аспект, но и експертно, техническо ниво, подкрепа за, европей... за африканския континент континент за създаване на инструменти, подходяща структура за търговия и по-добра интеграция. Нещо важно, което трябва да помним, 16% от африканската търговия се извършва на регионално ниво. 16%, което е много ниско, но нисък процент, що се отнася търговия в Европейския съюз. Ние сме 70%, много сме интегрирани, очевидно, но, както виждате, в Африка процентът е един от най-низките в света. Регионално търговия между отделните страни, тук се има предвид на регионално ниво в Африка. Много трудно ще бъде да се поддържа раздежа. Регионалните вериги за доставки между държавите също съвсем трудни за реализиране и това е много важен аспект от нашата работа. а Също така важен компонент е и от сегашните ни споразумения за търговия. И сега какви са те? И докъде искаме да отидем? Както каза председателя, ние сме заложили с е, страните на юг от е, е, Сахара, партньорско споразумение и економическо за развитие. Не само едно, както искам да кажа, но имаме две в Африка вече, които работят подобни споразумения и 14 страни, отново на юг от Сахара. Не говоря за Северна, където имаме споразумение за свободна търговия, което е нещо различно, но 14 държави изпълняват изпълняват споразумение за економическо, е, е, економическо партньорство. Тези е, споразумения са много важни. Те са един вид първи поколения във връзка с тарифите, по отношение на европейските продукти, които отиват в Африка. Тук целта е 75-80% либерализация така че и да има и е, марш е, за маневриране от страна на нашите партньори, да вземат решение какво искат да защитават от продуктите, какво не и продуктите, които се освобождават, са онези, кои, от които имат нужда страните в африканския континент за развитие на своето производство, промишленост. И, е, освен това се гарантира свободен достъп до европейския пазар, без квотен, без тарифен за а, е, стоки. След това, във връзка с позицията на Европейския съюз Африка, тук вече говорим не само за държавите економическо партньорство, но и други също важни е, данни можем да посочим тук, защото Европейския съюз е първият търговски партньор с Африка. 33% от търговията на Африка е с Европейския съюз, въпреки очакванията. 17% например е с Китай, както виждате, САЩ е 8%. Така че ние сме наистина в предна позиция и ако какви са тенденциите в носа от Африка, как... повишава се по обем, 22% за последните 10 години, а нашия износ към Африка също се увеличава, но с по-слаби темпове. 11%, т.е. половината за 10 години е нашият дял. Освен това, ние сме първият донор. Европейски съюз е първият донор на помощ за африканските държави и първи инвести... инвеститори сме в Африка това е нещо много важно. И така, връщам се отново към тези споразумения за економическо партньорство. 14 страни, два региона, три отделни страни. Е, един от първите региони и Южноафриканския регион, СЕДЕК така наречен. Част от СЕДЕК, 6 страни, Южна Африка, разбира се, основна там в този район, Боцуана, Набимия, Лусото, Мозамбик. И сега, 2016 година съществува, 3 години. Освен това имаме инструменти, които са заложени, имаме споразумение също така които добре се осъществяват. Е, има и много внос във връзка с тези страни. И нещо важно също, когато разговаряме за растеж и търговия и развитие с африканския континент. Помагане на нашите партньори да разработят нишовите си пазари, които подлежат на развитие да изпращат продукти в Европа, освен традиционните, които изнася Африка. Това е, разбира се, нефт, минерални ресурси. Обикновено няма много диверсифициране на износа, така че ние помагаме при уточняването какво друго може да се изнася към европейските пазари и а, а, по този начин има повече добавена полза, колкото по-сложни са продуктите. Нещо много важно също така в Есватини, където се разработват тези е, малки зеленчуци, морковчета и проче, които се изпращат е, в Европа и така по успяват да постигнат стандартите, към които ние е, се стремим в Европейския съюз. Ето това е, е пример за нишов пазар. Така помагаме на региона на тези държави Разбира се, има останали нерешени проблеми, на които се обръща внимание във връзка с споразуменията економическо партньорство с Южна Африка, например. По различен начин се тълкува атакуват нашите експорти на птиче месо, например там, СЕДЕК също има конкретни стъпки, които се предприемат при износа на птичо месо. Има забрана във връзка с фитосанитарните мерки и ако разгледаме точно данните, ще видим, че всъщност не се увеличава производството на птиче, масло, птиче месо там. Напротив, точно обратното има спад и тук можем да кажем, че има експорт от Бразилия и САЩ. Така че ето тези проблеми разискваме в рамките на споразуменията за економическо партньорство. Има и съдебни а, спорове и производства, които са в ход. Нещо друго положително със САДЕК и а, споразумението Ангола още не е част от споразумението, но напоследък се свързаха с нас и заявиха, че искат да станат член, да се присъединят към споразумението. Аз бях с моя екип там преди няколко седмици, водихме разискване за присъединяването на страната и това е наистина е, добра възможност и за страната, и за нас, защото това е третата економика на юг от Сахара и е на трето място от економическа гледна точка, т.е. ключов играч. Втория регион, с който имаме регионално с партньорство економическо, е региона ЕСА. Е, тоест, е, това е източно Южна Африка, Мавриция, Шейселите, Мадагаскар, Зимбабве и други. 3-4 години вече е факт споразумението. Следващата седмица започваме нови преговори с тези пет страни, за да задълбочим сегашните споразумения, които са факт. Така че по-настоящем споразумението се използва за стоки основно Искаме е, да бъде всеобхватно това споразумение в крайна сметка. Разговаряме с нашите партньори, а и те също биха желали да има наистина основно всеобхватно споразумение, което да обхванат всички глави, както с Япония и Канада. И сега сме в началото на тези преговори. Следващата седмица започват. Нещо друго много важно във връзка с Маврици и другите страни, новите преговори, които се изискват, е именно да се включат и услугите, и инвестициите, които по-настоящем не попадат в споразумението. И освен това, категорично се изисква и разбиране глава във връзка с економическото развитие да бъде включено в него. Трети регион, в който две държави са включени, е Западна Африка. Две държави изпълняват е, тези споразумения, Кот Девуар и Агана. Гана. С този регион има приключени е, преговори 2014 година. Остава само Нигерия, която не е подписала споразумението. Продължаваме преговорите с тях. Все още не е ясно дали ще се подпише или не. Междувременно обаче взехме решение да, използва, да започнем изпълнението в Гана и е, Кот Дивуар във връзка с обмене на стоки. Те искаха да запазят онова, което искат, да изградят съответно споразумението. От две години работим по този въпрос. И на трето място Камерун, Централна Африка, много важен участник в този процес за нас. Като цяло 14, както казах, са държавите. Изпълнението е в ход скоро. Две-три години вече имаме приложение на споразумението, т.е. съвсем в началото се намирам да видим дали работи то или не. Що се отнася до данните за търговия, 2018 година в сравнение с предишната година. От тези 14 държави 5 до 6% увеличаването на експорта от тези 14 държави, т.е. тенденцията е положителна. Мисля, че сега ще кажа и още няколко думи във връзка с споразумението след Котону. Това е рамково споразумение с Африка, Карибските страни, Тихоокеанските. То не е търговско само, много по-широко. Предоставени много важни елементи, съществени, които са, са, са залегнали в нашите споразумения за търговия, така че преговорите са много важни и за нас. Повече сътрудничество се цели с тези държави особено нези, които не са част от споразумение за економическо партньорство. Така че е, за нас преговорите са много важни относно е, преговорите след Котоню. Вече има ясно очертани преговори. Комисията естествено има водеща роля в преговорите. Има напредък във връзка с общата глава, но има три отделни стълби, стълбове, по които преговорите ще продължи с отделни отделните държави и ние внимателно следим развитието. Последното, на което ще се спра, също много важно и за парламента, според мен, и за нас, комисията, защото ние много активно работим, ролята на гражданското общество в споразуменията за економическо партньорство. Те са уточнявани, изключвани по, различен, по различно време. В някои този компонент е много засилен, другата не толкова, но ние се опитваме да получим ангажимента от всички наши партньори, че има структуриран диалог по, по отношение на гражданското общество, че има представителство в споразумението уменията и се опитваме с СЕДЕК миналия път, когато се водеше преговор преди година да се изгради ежегодна среща на гражданското общество и се стремим към първата такава до година с СЕДЕК държавите. Кот Дивуар също сме се ангажирали да подходим по подобен начин с ЕСА регионите, Източна и Южна Африка за Трудни са преговорите, прави се оценка на въздействието, организираме много срещи с представители на гражданското общество и е, социалните комитети от Европейския съюз в хода на тази организация. Надяваме се, че за всеки от тези региони и държави, които работят по споразумение с нас, ще могат да бъдат максимално в състояние да ангажират структури от гражданското си общество. Ще спра до тук и с удоволствие бих отговорила на вашите въпроси, господин председател. Благодаря. Благодаря много за този пространен обзор за отношенията Европейския съюз Африка. Госпожа Шрая Пирек има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Европейската комисия за много подробните разяснения. Имам няколко въпроси. Радвам се, че се следи това досие. Но за какво става дума? Става дума за хората от Африка. Вие казахте, че имаме много срещи, организации, с които се срещаме, но хората в Африка не напускат собствените си села и не знае как се отразяват тези срещи. Защо споменавам всичко това? Вие говорихте за селското стопанство, говорихте за това какво е възможно – които са важни за нас в Нидерландия. Но кои са продуктите, тези, които са интересни за Европа, за износ? Какво е положението с хуманното отношение към животните и прочие? Вие казахте, че биоразнообразието намалява. бихте ли казали нещо повече? Вие казахте, че като цифри Европа е, е доста начало в търговските отношения, но същото се отнася и за Китай. Е, за... Като се има предвид, е, че Китай сложи ръка на доста големи земни площи в Африка. Госпожа Гери. Благодаря, господин председател. Ще говори народния си език. Благодаря ви много за предоставената от комисията информация. Тя беше много полезна. В областта на търговската политика трябва да сме амбициозни, но също време да сме реалисти и да наблягаме на проекти, които могат да доведат до осезаеми резултати. Така както говорихме по-рано за секторите на стоманата и алуминиева, търговските взаимоотношения няма да решат всички проблеми. Но ние трябва да помогнем и на континента да се изправи на крака и то по начин, който отговаря на потребностите им. Трябва да имаме амбициозни цели в областта на търговията – но в момента считам, че не е реалистично да мислим в е, рамките на едно глобално търговско споразумение между Европейския съюз и Африка. Имаме множество споразумения, за които споменахте току-що, и би трябвало да използваме тези споразумения в най-добра степен, за да помогнем на държавите, за които се отнасят, да имаме повече, по-добри търговски взаимоотношения, да имаме система, която да подпомага африканските държави, да проявяваме уважение към тях и да не им поставяме изисквания, които те не биха могли да си позволят да изпълнят. Ние трябва да имаме очаквания, но като проявяваме уважение към тях, тъй като ако нашите очаквания са прекалено високи, те ще намерят други търговски партньори. Други държави, които вече са се установили там и всичко това ще има катастрофален ефект върху континента. Ние искаме това да се избегне. Затова трябва да насочим вниманието си към програми, които ще допринесат за постигане на напредък по места, например образование, професионално обучение. Това са сфери, в които трябва да, на които трябва да наблегнем. Ако те имат твърде много машини, но нямат техници, които да ги управляват, това е безполезно и няма да допринесе за решаването на проблемите. Ако имаме погрешно отношение, тогава Китай, например, може да започне да изгражда болници в Африка, като използва работници не от Африка, а от Китай, които работят за скромно възнаграждение, което е вредно за местните економики. Надявам се да се помисли по тези въпроси. Освен това, трябва да се обърне внимание на миграцията, която е заплака за следващото десетилетие. Те трябва да а, бъде а, ограничавана, като се предприемат мерки в страните по происход. Следващият оратор. Госпожа Рафаела аз съм насърчена от е, това, което наблюдавам в отношенията между Африканския съюз. Мисля, че може една зона за свободна търговия в е, Африканския континент да е, допринесе за разширяване на търговските отношения. Това ще благоприятства търговския баланс, както и приемането на по-съвремени споразумения. Относно ситуацията след изтичането на споразумението от Котоно, това дава възможности за постигане на ново ниво на взаимоотношения с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския регион. Може ли да се разграничат тези три региона? Комисията би ли казала какво би било предимството и какво ви биха били недостатъците от подобен подход. Някои държави могат да станат по-силни. Те могат да формират блокове. Добър пример в това отношение е Европейския съюз. И какво ще направи Европейската комисия, за да насърчава регионалното сътрудничество в, Африко, в Африка? И последният ми въпрос. Бихте ли казали какво е предприела комисията за да се ратифицира споразуменията за партньорство с страните от е, Източна и Централна Африка. Госпожа Пикмон. Благодаря, господин председател. Благодаря за представението. Имам четири неща, на които искам да обърна внимание. Първо за данъците. Знаем, че доста африкански държави са изправени пред трудности за увеличаване на данъците, с изключение на две-три от тях, около 15% от БВП. Дали има конкретни програми, които са предвидени в това отношение, за да им се помогне в това отношение и да разработят и системи за социална закрила, които да са универсални. Втория въпрос – цифровата економика. Знаем, че 90% Китай е, и САЩ се занимават с тези въпроси. Има специална група за в областта на цифровите технологии между Африканския съюз и Европейския съюз. Може ли тази специална група да има програма, която да насърчава изобщо развитието на цялата цифрова економика? Защо да не се включат и държавите от Латинска Америка? за да има по-добро балансиране. Третия въпрос се отнася до жените и децата. Знаем, че Въвеждането на споразумение за економическо партньорство предвиждат преструктуриране, освобождаване на работници в някои сектори, има трансфер на най-вече мъже в сектора на информационните технологии, където по-настоящен работят повече жени, което има последици. Също и в областта на селското стопанство работят много жени. Те също ще бъдат засегнати от тези споразумения. Дали комисията е предвижда оценка на въздействието, как се отразява това върху жените. Относно децата, около 20% от децата работят в мини, в кариери, в ферми. В текста от 2018 година дори веднъж не се споменава за ситуацията на децата. Има интергрупа по правата на децата. Какво послание можете да отправите, което да бъде окоръжаващо относно положението на децата в Африка? Относно устойчивото развитие, това е въпрос, който е хоризонтален. Е, посочено е така и в програмата на новия председател на комисията. Говорихте за участието на гражданското общество, нещо много добре, но синдикатите се оплакват, че не са включени в преговорите по споразуменията за економическо партньорство. Може ли да се коригира тази ситуация? Благодаря. Госпожа Фреден. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за цялостното цялостния обзор за отношенията ЕСА-Африка. Искам да ви попитам продължение на казаното от колегата Рафаела за това какво става след споразумението от Котону, докъде са стигнали преговорите, къде има блокиране, ако има изобщо такова, как работите за разрешаването на тези тесни места, Генерална дирекция развитие, каква роля играе. В, по отношение на Парижкото споразумение има ли клауза и в двустранните преговори, например с Перу, клауза, която да се отнася до изпълнението на целите, заложени в Парижкото споразумение. Господин Буржуа. Отношенията с Африка бяха, им беше обърнато внимание както на комисията, чието мандат изтича, така и на комисията, която ще започне работа скоро но трябва да се имат предвид множеството предизвикателства. Беше казано, че някои се справят добре, други обаче изостават. И ние трябва да можем да насърчим растежа, което ще помогне населението. Знае, че се инвестира много в африканския континент. Е, има също важни гаранции, които са Наше изисквания. Там има също и много ценни продукти, за това Африка е в прицела на Китай и на други страни. Ние трябва да наблягаме на устойчивото развитие. В това отношение имам няколко въпроса към казаното от комисията. Първо, дали Европейската комисия ще даде своя принос за създаване на вътрешен африкански пазар. Второ, в политиката на Европейския съюз по отношение на Африка трябва да се наблегне на обучението, на образованието, това е важен приоритет, но може ли е, също и търговията да играе е, такава важна роля? Мисля, че трябва да се наблегне на доброто управление в Африка. Освен това, е, трябва. Аз съм бил министр в Фландрия, работил съм в областта на развитието, Знае, че те имат очаквания в това отношение, зная, че има деца, които напускат рано училището така че трябва да заложим също и на емансипацията на жените, децата да могат да ходят на училище, да се дипломират. Това ще допринесе развитието на Африка. Освен това, трябва да наблегнем на всички тези проекти в областта на развитието. Питам комисията да е възможност да се засилят уменията благодарение на търговията. Зная, че става дума за инвестиции, но някои от нашите предприятия малко се дърпат. Не можем да ги задължим. Да, трябва да създаваме просперитет, растеж, но трябва да работим за по-еманципирано общество. Вие говорихте за Южна Африка, която има отражение върху птицевъдството при нас. Мисля, че Европейския съюз трябва да реагира по-бързо, като се има предвид, че госпожа Малстром проведи анкета. Говореше се не толкова за дъмпинг, но имаше цяла една каскада от Колумбия нататък. Така че мисля, че трябва да се реагира по-бързо от комисията срещу подобни мерки, за да не трябва да страдаме от последиците. Господин Шустер. Благодаря. Благодаря за информацията. Въпросът обаче, който се задава е как ще реагира новата комисия. Би трябвало да се развие една обща, диференцирана по региони и страни стратегия за Африка – ние говорим за Африка като за хомогенен континент, но това не е така. Какво имам предвид? Когато имаме един проблем, а именно отношението ни към Африка, този проблем се разпада на подпроблеми, например търговията. Колко предприятия участват в търговията с Африка? Какви инвестиции се правят в Африка? В Южна Африка са половината от инвестиции. Половината от инвестициите се съсредоточават върху Южна Африка. И това предизвиква проблеми. А именно, много често ние забравяме, че не работим с развити економически партньори. И това не бива да се забравя. Не е ли по-разумно да имаме една обща стратегия, така както това го прави Китай. Китай комбинира инвестиции, помощ за развитие и търговия и то за свой собствен интерес, като загърбва човешките права и демокрацията. Ясно е, че това за китайците не е интересно, но това, което ние може да направим като китайците е да развием една обща стратегия за Африка. Защото трябва да имаме не само търговски споразумения, да в тях да вплетем и елементи за образование, за повишаване на нивото на квалификация, за помощ за развитие, за развитие на селските райони. Тези въпроси не са още покрити от стратегията за Африка. Въпросът ми е, ще има ли такава обща стратегия от страна на новата комисия или ще работим отново, както до сега, така разпокъсано на парчета? Хайди Хаутала има думата. Благодаря, господин председател. Комисията спомена а, и за веригата на доставки. Ние виждаме, че горите не само в Амазония горят, но и в централните райони на Африка. Като е европейски потребители, като европейски компании, ние сме съучастници в това. Има заграване често на земи, има обезлесяване, за да може да се произвеждат костопански стоки за износ. Има безпредседентно желание от страна на производителите на какао, на производителите на шоколад тук да се наложат някои задължителни мерки във веригата на доставки. Дали комисията е наясно с това? Планирали са мерки от новата комисия? относно прозрачността и отчетността на веригата на доставки. Има повече от 2 милиона деца, които работят в какаовите плантации в Западна Африка. Беше споменато, че положението на децата е много тежко. Друг важен пример – са така наречените конфликтни минерали, където бяха наложени успешно мерки. Управлението не беше споменато, но читам, че ако планираме ново партньорство с африканските държави, трябва да обърнем повече внимание на доброто управление. Това означава отчетни правителства, които служат на хората, а не на частни интереси. Какво можем да направим повече от наша страна? Госпожа Ван Бремт, благодаря за това чудесно въведение. Това беше нещо като бърз обучителен курс за новоизбраните депутати. Вие дадохте много добра аргументация. Мисля, че с широката подкрепа на този парламент Африка трябва да се превърне в основен приоритет на Европа, когато говорим за световна търговия, световно развитие. Има много причини за това. Социалното неравенство, климата, миграцията. Това са все елементи от едно и също предизвикателство. За това е важно не само търговията, но също миграцията, климатичната политика да се има предвид, за да вървим в една посока. Имам няколко въпроса. Вие казахте, че трябва да се променят споразуменията за економическо партньорство, те да се превърнат по-скоро в споразумение за свободна търговия с всички глави, които са включени в такова споразумение, свързано с климата, неравенството, устойчивото развитие за чиста и финансово изгодна енергия. В тясно сътрудничество с африканските общности ние искаме те да преминат направо в ерата на технологиите за възобновяеми енергии. Ние също наблягаме на устойчивото развитие. Не винаги обаче се прилагат тези изисквания, не винаги са задължителни. Ако искаме да използваме търговията за постигане на целите на устойчивото развитие във всички региони на Африка, много важно ще бъде да реформираме тази част от търговската ни политика. Благодаря. Хелмут Шолц има думата. Благодаря. Благодаря. И аз благодаря за информацията, която ни бе предоставена. Председателят на комисията Юнкер говори за партньорство с Африка още от 2018 година. Въпросът е обаче как новата комисия ще продължи равнопо, на равнопоставени начала това партньорство. И зоната за свободна търговия Африка как ще бъде осъществена? Има три комисаря, които бяха номинирани, които ще отговарят за провеждането и осъществяването на тази свободна за търговия зона. Това ще е комисаря за защита на европейския начин на живот, комисаря за економическите партньорства и комисаря за търговия. Въпросът ми е, е до каква степен търговията ще играе роля в това сътрудничество, защото в началото имаше търгов, търговски отношения с отделните региони. Тоест, въпросът ми е до каква степен ще са взети предвид спецификите на отделните страни, като Гана, Кения и други страни, и до каква степен тези страни ще бъдат подходящи за ще бъдат подходящи за въвличане в търговските отношения на ново равнище с, Афри... с Африка. Тоест, какъв е точно новият подход? До каква степен ще може да подкрепим специфично развитите и структурирани економики на отделните страни. Когато погледна отделните инструменти, виждам, че става дума за защита на регионите и става защита за намаляването на митата. 90% от митата трябва да са в услуга на зоната за свободна търговия. Въпросът обаче е до каква степен – ние, стъпвайки на нашия опит, ще може да създадем тази зона за свободна търговия в интереса на едно местно произв... промишлено развитие. Имаме споразумението от СТО. Но къде са от европейска страна пакетите за укрепване на отделните економики на Африка, на африканските страни, като се вземат предвид тех, спецификите на тези економики. Как е, интензивната търговия с тези страни ще може да допренесем за тяхното економическо развитие разбрахме, че през 2050 година в Африка ще има 2,5 милиарда хора. Това, е, това бе за мен много интересна информация. Благодаря следващият оратор. Благодаря. Благодаря ви. Ние водим този дебат точно в деня, когато лидерите се срещат в Нью Йорк, за да обсъждат и въпроси, свързани с целите за устойчиво развитие. Тук също бяха направени коментари в това отношение. Имам конкретни въпроси, свързани с споразумението за партньорство с Източна и Южна Африка. Това трябва да е от полза за всички. Либерализацията на търговията трябва да допринася за устойчивото развитие на участващите държави. Последните статистически данни от вебсайта на комисията, свързани с този регион, ме изненадват. Виждаме, че има спад в търговския обмен. Поправете ме, ако погрешно тълкувам тези данни. Единствената област, в която има увеличаване на търговския обмен от този регион към Европейския съюз, се отнася до износа на гориво 217%, въпреки че има съществен спад в търговията в други сектори. Това показва, е, както много от колегите от е, членовете на гражданското общество са ни алармирали преди, че тези споразумения не допринасят за устойчивото развитие на африканските държави. Когато говорим за реалният ефект от споразуменията за економическо партньорство. На второ място, аз не зная защо Замбия, например, която участваше в преговорите в този регион, реши да не се присъедини към споразумението. Защо Етиопия, която също е важен економически играч, не се е присъединила към споразумението, предлагат ли някакви промени за разширяване на обхвата на това споразумение за економическо партньорство. Председателят, аз няма да добавям още въпроси. Мисля, че и без друго бяха зададени твърде много въпроси. Давам ви думата за отговор. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на тези въпроси. Най-напред ще започна с въпроса на някои от колегите за хомогенността на Африка. Естествено, Африка е голям, има големи играчи в Африка, Ангола, Нигерия, така че има голям потенциал за развитие в този континент. Търговията върви в посока и на големите, и на малките играчи в Африка. И мисля, че малките играчи по-скоро се съсредоточават в регионалното равнище, но те също ще имат полза от споразуменията, тъй като за тях ще има възможност за интеграция. Ако погледнем структурата на износа към Европейския съюз – това е петрол, минерали, това е така. Има някои селскостопански продукти, но няма диверсификация на производството. Това е така. Това е признато и, например, от Ангола. Ангола иска да е част от, партня... от споразумението за економическо партньорство. Там има ново правителство, но до момента 97% от износа е са горива и малко диаманти. Това е. Така че трябва наистина да се създаде капацитет за местно производство и износ. Това е нещо, което ние подкрепяме с поразумението. Износът от Европа ще бъде по-ефтин, защото няма да има мина, мита, но мита няма да има и в обратна посока. А, така че диверсификацията е в ключов момент. Ако погледнем цифрите, те са обезкоръжаващи, но нещата не се променят бързо. За това работим с колегите от отдела за помощ за развитие. Когато погледнем сътрудничеството за развитие и тър... когато погледнем и търговията, виждаме, че има нужда и възможност за развитие на диверсификацията. И това, този елемент трябва да бъде е, интегриран в споразуменията за економическо партньорство. Виждаме, сътрудничеството е много фрагментирано, тъй като трябва да осъществим синергия между отделните фрагментирани инструменти. Сигурна съм, че новата комисия планира именно това, а именно да създаде една обща стратегия с Африка. Когато говоря за новата комисия, мисля и за новото споразумение, но нека ви напомня, все още нашия опит от прилагане на споразумението е ограничен. Е, той се простира между 2 и 3 години, така че не може да кажем дали тези споразумения работят добре или не. Има прогрес, може би тези споразумения са от старо поколение по определен начин, защото те се концентрират главно върху стоките. Но ние искаме да разширим нашето сътрудничество в области като помощ за развитие, услуги и така нататък. Трябва да видим и какво искат африканските ни партньори. Ние искаме да разширим сътрудничеството и в посока на инвестиции, защото инвестициите са ключови за Африка. В същото време трябва да видим какви са нуждите на нашите африкански партньори, какви са техните планове. Те включват разширяване на зоната за свободна търговия – това е хубав проект политически, много е труден на практика, признаваме, но това е нещо, където може да помогнем на африканските ни партньори с финансиране. А моят колега ми дава цифрите в момента. Финансираме на с повече от 62 милиона споразуменията за свободна търговия, като Генерална дирекция търговия, ние се съсредоточаваме върху съдържанието, защото в Европа ние имаме интегрирана економическа зона и африканските ни партньори казват как го направихте, кажете ни как създадохте вътрешния пазар. И ние правим именно това. Ние обясняваме, че за тази цел ни трябва 40 години, но ние започваме да им помагаме да създават реалистични инструменти постепенно, да ги прилагат. Необходими са много разговори, много подкрепа. Африканските страни имат полза от търговията, но не само. Ние говорим за техническите аспекти, говорим за митниците, за реформата на митническите отношения. Какво означава търговия, как да се подготвим за създаване на един отворен африкански континент и смятаме, че нашите споразумения за економическо партньорство са от основно значение. Вие говорихте и за цифровото звено. Аз не говорих за това наистина, но в рамките на групата Алианс – Имаме четири различни звена в дигиталната област. Диги... Цифровата економика, транспорта, енергетиката са отделните елементи. За цифровото звено има доклад, който скоро ще бъде публикуван. Сега за споразуменията за економическо партньорство текат преговори, в които е включена цифровата економика и услугите. Сега въпросите за това какво се случва след споразумението от Котоно. Имаше една основна област с три стълба Африка, Карибите. Имаме напредък и то не само по отношение на търговията. Що се отнася до търговията, има въпроси, които в момента се приключват, но имаме основната рамка. Споразуменията с Африка са признати като основни търговски инструменти. Те се задълбочават и ще бъдат задълбочени чрез допълнителни споразумения. И е, трябва да кажа, че тези споразумения са отворени за други, за още участници. Трите стълба, по тях започват преговори Така че има още работа пред нас. По трите стълба на споразуменията преговорите така добре и мисля, че след няколко месеца ще имаме по-ясна по картина. Сега за какаото беше въпрос от колега а, детския труд – Ние знаем за проблемите в е, веригата на доставка на какао, брега на Слованата кост и други страни. Те представляват 70% от износа на какао. Имаме роля тук, защото ние сме потребител – въпреки на слоновата кост се използва детски труд. Много е трудно да се проследи детският труд и изгарянето на гори, за да се освободи място за какаови плантации. Но работим по този въпрос. Засягаме тези въпроси при преговорите. Ние не може да налагаме мерки като Европейски съюз. Ние по-скоро трябва да говорим с правителствата, с бизнеса, за да намерим решения. Въпросът е труден, но нашата цел е да намерим практически решения, които да бъдат приложени реално. Така че Продължаваме да търсим решение. Следващата седмица ще бъде организиран семинар по тази тема. На, на този семинар ще присъстват представители на какаовите, какао, производителните организации. Нашето желание е да видим как може да се подобри настоящата ситуация, която за момента виждаме, че не е задоволителна. Хуманното отношение към животните. Трябва да се каже, че селскостопанските селскостопанския износ от Африка трябва да отговаря на стандартите за хуманно отношение към животните. Работим по споразумения, които да включват хуманното отношение към животните. Предстои задълбочено сътрудничество в тази област. За Западна Африка – там където е на Нигерия. Нигерия не е загаднала, че искал да подпише регионалното споразумение, но ние сме отворени за дискусии. И ние сме отворени да обсъдим евентуално съществуващи проблеми с настоящото споразумение. Споразумението трябва да бъде подписано с всички страни. Ако Нигерия не подпише, това означава блокаж и не, тогава не може да придвижим напред регионалното споразумение. Нигерия подписва споразумението в момента за свободна търговия, но това са неща, които не зависят от нас – трябва да видим какво ще стори нигерското правителство. За Замби имаше въпрос. Те са част от групата ЕСА, но не подписаха споразумението. Те искаха споразумението за економическо сътрудничество да включва да е по-широко, не, да включва не само стоки. И те искат да се присъединят към споразумението ЕСА. Виждат предимства за присъединяване към това споразумение. Това е за Замбия. Сега, за загубата на приход и акцизи вследствие на либерализацията. Това е въпрос, който обсъждаме с партньорите ни. За всяка от, и от страните имаме анализ за загубите и предлагаме политика за адаптиране, за компенсиране на загубите. Трябва да напомня, че либерализацията е постепенна. Първата година се либерализират само някои продукти. Всички продукти се либерализират в рамките на около 15 години, така че нещата стават постепенно. Това, което казват нашите изследвания е, че въздействието е ограничено и че трябва да намерим подходящите инструменти. Освен това, трябва да се помислят въпросите за данъците, за модернизиране на данъчното облагане, така че то да стане по-справедливо. I think I've covered uh, most of it. China, of course, and many members raised it. За Китай. Китай определя Африка като основен приоритет. Китай е много активен по отношение на инвестиции и бизнес. И ако погледнете цифрите, ще видите, че техния растеж е по-голям. Те много бързо напредват, но това не е непременно отрицателно, тъй като те създават инфраструктура в континента. Това е добре за търговията и за нашите споразумения, но е, тези проекти не се осъществяват винаги на нивото на нашите стандарти. И условията не винаги са такива, които съответстват на нашите ценности. Но това е реалността. И ние говорим по тези въпроси с Китай и мислим, за това как заедно да работим и да развиваме стратегии, защото имаме едни и същи интереси, искаме да развием африканския континент по един разумен и устойчив начин. Не, ви, не гледаме на Китай като само на конкурент. Мисля, че засегнах и отговорих на повечето въпроси. Благодаря ви. Sure that... Да, прекрасно. Сигурен съм, че това не е последна наша среща с вас, когато става въпрос за Африка. Благодаря много. С това приключваме сутрешното си заседание и ще продължим в 15 часа след обяд. Благодаря.